Good afternoon, dear colleagues. Uh, <clears throat> well... Добър ден, колеги. Съжалявам за закъснението. Знаете, че наблюдаваме изборите в Украина от три седмици и за първи път след Грузия и Косово ще имаме и наблюдатели за местни избори в Украина. Преминаваме веднага към ролята на Европейския съюз в рамките на ОНЕ. Това е трета точка. Как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕСА. И след това ще имаме среща с е, Кристиан Лефлер. Е, ще говорим за отношението с Куба, само че не днес е, тази точка бе отменена за по-късен етап. Така че сега преминаваме направо към трета точка. Нямам други съобщения за вас. Първо, Бя Юдинен е подготвил текста по тази тема е, и докладчикът и докладчиците в Сянка работят е, много усилено от месеци по темата как Европейският съюз би могъл е, по-успешно да постигне своите цели в областта на външната политика на Европейския съюз в рамките на ОНЕ има повече от 200 изменения. Становищата 322, извинете, изменения, които са внесени. Представени са и становищата на другите комисии. От дълго, както ви казах, докладчикът и докладчиците в Сянка водят консултации по темата. Всъщност този доклад не е, е, така да се каже, е, нашата е, препоръка за цялата година по отношение на съвета, но при всички положения докладът прави един анализ на възможностите за това как Европейският съюз би могъл по-ефективно да провежда своите външнополитически цели в рамките на ООН и в глобален аспект. Така че аз сега ще помоля господин Вайринен да ни запознае с състоянието на нещата по темата. А, утре, е, както знаете, е предвидено и гласуване по темата. Господин председател, благодаря ви за въвеждането на основните идеи на този доклад. Не става дума за годишния доклад по въпросите на ОНЕ. Това е доклад, който се занимава по-специално с аспектите на Европейския съюз в рамките на ООН, как да се постигнат по-успешно целите в областта на външната политика. А, естествено бихме могли и по-широко да формулираме темата от гледна точка на глобалната роля на Европейския съюз а, и ООН. Но все пак ограничихме малко нещата, защото а, а, става дума за една много важна за нас тема и това, което няма да намерите вътре, е, са е, билатералните, двустранните отношения между е, страните в рамките на ООН и на Европейския съюз. За да засилим нашите възможности да постигнем външнополитическите си цели на глобално равнище, ние трябва първо да а, засилим възможностите в рамките на системата на ООН, а, така нареченото глобално управление за засилване на системата на ООН в глобален мащаб. И на второ място е, трябва да видим как можем да засилим нашето влияние в рамките на системата на ОНЕ. Това е всъщност, е, е, така да се каже, общата рамка на този доклад. Структурата е съвсем простичка. Аз съм подчертал глобалните цели на Европейския съюз в областта на външната политика съгласно договорите. И именно е ефективното постигане на тези цели са в центъра на този доклад. Хартата на ОНЕ е, е прията преди 70 години. Имаме е, е, економически и социален съвет, имаме съвет за сигурност. В този проект доклад аз предлагам възможности да проведем реформа в е, съвета за сигурност, така че да се засилят неговите функции, да се засили и ролята на Европейския съюз. Е, как точно в конкретния контекст е, изглеждат тези предложения, ще прочетете в текста. Естествено има и предложения за това как може да се засили и економическото и социалното измерение в рамките на системата на ОНЕ ще откриете амбициозни идеи. Ще спомена три от тях. Предлагам да има парламентарно събрание в общата структура на ОНЕ. Ние времено вече е, е, обсъждахме с докладчиците в сянка тази идея, но така, истински парламент не бе прият от колегите всъщност е, е, колегите предпочетоха именно, е, така да се каже, понятието парламентарно събрание с съответната специфика, която носи. Господин Лайнен вече така, е привърженик на идеята за парламентарната асамблея Економическия и социалния съвет ЕКОСОК съгласно този доклад би трябвало да се превърне в съвет за устойчиво развитие. Като този съвет за устойчиво развитие е, би трябвало да има същата структура, същият състав, както и съвета за сигурност е, да има постоянни е, членове, е, в това число и Европейския съюз да има постоянно място и да има и ротиращи членове, членове, които се сменят на ротационен принцип. Това вече е предлагано в рамките на ОНЕ, не се приема, но не се приема и от колегите, но ще видите, че в компромисно предложение 8 ние сме записали, че ЕКОСОК трябва да бъде засилен чрез структурна и функционална реформа и да се превърне в економически и социален, истински економически и социален съвет. Споменаваме необходимостта от реформа, без да уточняваме какво точно включва тази реформа. И след това продължаваме. Европейския съюз и държавите члени трябва да премислят възможностите за засилване на своята роля в рамките на ЕКОСОК. Тоест, в рамките на реформата трябва да се постигнат и определени цели от страна на държавите членки на Европейския съюз. Е, аз исках да съм малко по-конкретен в идеите за това как може Европейския съюз да намери по-ефективно своето място, но това е компромиса, който постигнахме. И третото предложение – как да се организира по-добре работата на Европейския парламент по отношение на глобалните въпроси? Също има компромис в, постигнат в това отношение. Ние приветстваме организацията на дейността на комисията на основата на кластъри. Върховният представител и заместник председател на комисията има за задача да координира всички външнополитически действия, всички действия, свързани с външната политика на равнище Европейски съюз. Тук подчертаваме именно специфичната роля на тези кластери и то най-вече на, по отношение на външната политика. И на, на второ място а, сме се споразумяли за това, че върховният представител има за задачата и да насърчава всички усилия, свързани с прилагането на външнополитическата линия на Европейския съюз. По един всеобхватен начин комисията трябва да насърчава всички е, комисии, е, които е, работят по глобалните въпроси и въпросите на външната политика и да докладват на Комисията за външна политика на Европейския парламент. По този начин всъщност ние като комисия по въпросите на външната политика ще координираме всички действия от външно-политически характер в, така да се каже, глобалната рамка на Европейския съюз и това ще повиши ролята, която ще играе нашата комисия. Да, благодаря на всички докладчици в Сянка за а, сътрудничеството. А, ние проведохме доста трудни а, консултации и разговори, но в крайна сметка постигнахме компромисни решения. Всички а, така, възможни изменения а, бяха максимално отчетени а, при а, компромисните промени. А, като всичко това, което бе насочено действително към принципните въпроси, към институционалните въпроси, ефективното подобряване на ролята на държавите членки Европейския съюз в системата на ООН бяха отчетени всичко това естествено е, бе съобразено и с обхвата на доклада. 322 е, е, изменения бяха внесени от колегите. Списъкът за гласуване вече е подготвен. Благодаря много и на сътрудниците е, на секретарията на комисията, е, които е, ми оказаха неоценима помощ. Благодаря. Това беше в общи линии, господин председател. Благодаря, колега. Сега ще дам думата и на Йоан Лайнен, който ще говори от името на социалисти и демократи, а след това ще дадем думата и на а, а, останалите докладчици в сянка. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в сянка, така че говоря в лично качество в момента, като член на работната група по въпросите на Европейския съюз тук към А5. 24 е, компромисни изменения. Е, това показва действително е, така, един мащабен подход към работата на Европейския съюз в рамките на О, не, нещата не се ограничават единствено до общото събрание, а ние хвърляме поглед и напред към бъдещето за това как можем действително да подобрим е, глобалното управление. Глобалното управление в днешно време е, е свързано е, много тясно с устойчивото развитие. И въпросът е дали е, ЕКОСАП може да изпълни тази задача. Дали ние се нуждаем от една страна от економически и социални въпроси, от друга страна от устойчивост? Е, е, през следващите години ще трябва да се решават тези въпроси в е, рамките на съвета за сигурност едва ли могат лесно да се проведат реформи, каза докладчика. Да, и това въжи и за ЕКОСОК. ИКОСОК ще трябва да помислим как можем да променим нещата и да засилим, така да се каже, ролята на ИКОСОК, като включим и устойчивия компонент. Европейския съюз е обединение на държави и техните правителства. И в момента ние се сблъскваме непрекъснато с големи предизвикателства, свързани с живота на хората. И затова а, смятаме, че е необходимо да има едно парламентарно събрание като един по-голям компонент в структурата на ОНЕ. Нашата комисия също установявала е, нееднократно, че е, когато говорим за глобални е, въпроси, не можем да изолираме външната политика и да не включим и аспектите на вътрешната политика. Така че, независимо от това, че в класическия смисъл на думата, политиката за устройството на света, естествено, не е, е външна политика, все пак е, е, външната политика включва и такива глобални устройствени въпроси. Благодаря. Господин Бощинаров всъщност ще говори като докладчик в сенка от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Само едно кратко изречение от мен. Нашия доклад може да даде много важен принос към работата на Европейския парламент, защото световните лидери за първи път по един много последователен а, начин гледат на международното законодателство. Както никога до сега ОНЕ е призвана да изиграе важна роля в многото огнище на криз. Искам обаче да представя бележките на колегата Сурая, която не може да пристигне поради закъснение на полета. Тя би желала да благодари на докладчика за конструктивния дух, в който са работили и за начина, по който са преодолени основните различие. Съвет за устойчиво развитие. Това е една тема, по която са водени много разисквания, но успяхме да постигнем добър компромис. Фокусът е поставен върху реформирането на съществуващите органи на ООН, като се включват Европейския съюз и ЕКОСОК без е, да се изключва възможността за развитието на ЕКОСОК, съвет по устойчиво развитие. Компромис 2. Е, има добри предложения но от различните политически групи, за да се направи процедурата за избор на генерален секретар по-прозрачна и да се отрази равенството между половете. Е, Европейския парламент е застъпник на принципа на равенството и се надяваме да намерим мнозинство за този компромис. Европейския Откакто е създадена Организацията на Обединените нации през 1945 та година, никога до сега не е имало жена генерален а, а, секретар. А, компромис 3 а, относно системата за уреждане на спорове. Резолюция 1325 на Европейския парламент Изменение 195 е внесен от мен. Е, надявам се да постигна мнозинство. Това е изменение, което цели да осигури безопасен аборт на жените, станали жертви на насилие. Следващия компромис относно смъртното наказание ние настояваме е, е, е, да се отмени смъртното наказание в световен мащаб. Изменение 203. Относно измененията в климата, нашата група е внесла изменение, за да може Европейския съюз е, да вземе активно участие в дебата относно беженците от измененията на климата. Останах изненадана, че някои от членовете на Европейския парламент бяха против включването на това в компромиса. Още повече, че те подкрепиха доклад относно правата на човека в този дух по-рано през годината. Надявам се да намеря мнозинство за изменение 205. И в речите на много световни лидери на срещата на върха на ОНЕ поне понятието беженци от изменението на климата и това най-вероятно ще бъде следващата криза, с която ще се сблъскаме. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин Бощинаро. Сега искам да дам думата на колегата Шолц от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчиците в Сянка за опита да се обобщят многото наброи и различни изменения в компромиси, като смисъл винаги е какво може да направи Европейския съюз в Обединените нации, изхождайки от разбирането, че ние сме Обединени на нации Намираме се, смятам, в един процес на а, промяна, на преход. А, доклада се опитва да посочи път, а, по който а, системата на ОНЕ като цяло и най-вече съвета на сигурност на ОНЕ и начина на общото събрание на ОНЕ могат да се реформират и как могат да се заложат и възможности за Европейски съюз за продуктивна намеса внесените от нас изменения ние сме се а, опитали да покажем, а, че а, ние виждаме силната страна на Европейския съюз, най-вече в това а, да а, реформира вече съществуващите а, структури. за да може по този начин Организацията на Обединените нации да изиграе своята роля на мирообазваща световна организация и да подкрепи развитието на световната общност. Второ, подобно на Йолайнен, ние също сме внесли изменения, които целят да засилят демократичните структури на ООН. Спомням си една дискусия, водена от представители на неправителствените организации на тема да имате ли доверие на вашите политици, вашите нашите е, правителства и се казва съвсем ясно, не, е, е, те не се доверяват на политиката на националните правителства. След това беше зададен въпрос, защо се доверявате тогава на ООН. Това показва, че ни трябва една по-силна демократична легитимация на ООН и на нейните органи. И е, Затова на нас не е симпатична е, мисълта да се парламентаризира Организацията на Обединените нации. Ние знаем колко е трудно това, но а, е, а, бихме работили за тази идея в изменение 136. Ние също така казваме, че гражданското общество също трябва да има възможност да влияе на Общо събрание на ООН и на съвета за сигурност има възможности за създаване е, на такива организации и шапки и би трябвало да се опитаме да се възползваме от тази възможност. Затова се надявам нашето изменение да получи мнозинство. Що се отнася до избора на генерален секретар, ни се искаше докладчика да бъде малко по-смел в своите е, предложения и в преговорите за компромиси наистина ни е необходима промяна и сме внесли различни е, предложения в този дух. Компромис 2 показва посоката, в която би могъл избор на генерален секретар да се направи по-ефективен. Знам, че различните политически групи имат различно мнение по въпроса, но ние също бихме искали да има повече жени на ръководни позиции в ООН и смятаме, че е крайно време жена да застане начало на ООН. Спирам до тук. Благодаря. Uh, uh, благодаря, господин Шолц, докладчика в сянка на Обединената левица. Сега колегата Барбара Лохбилер. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество. Голяма част от днесните от нас изменения бяха включени в компромисите. Искам да се спра на някои от измененията, които не са включени в компромисите, но те са а, е, е, важни за отношенията между ООН е, и а, Европейския съюз. Изменение 167 а, за членство на Европейския а, съюз, а, съвета за сигурност на ООН. Няма да е лесно да го постигнем, но а, смятам, че трябва да работим за това. След това едно изменение във връзка с Европейския съд за правата на човека. Ние сме единствения регион в света, който има такова съдилище, което е наднационално и към което гражданите могат да се обръщат пряко. Това показва колко голямо значение отдаваме ние на правата на човека и смятаме, че това би бил добър пример за други региони по света. Следващия въпрос е мироопазващата роля на ООН. В много държави, като например Китай, се поиска да участват допълнителни войски. Смятам, че Европейския съюз трябва също да участва. Изменение 299 е другото изменение, на което искам да се спра. А, ние смятаме, че трябва а, в което казваме, че използването на дрони за военни цели трябва строго да се е, подчинява на международното законодателство. И ако наистина искаме да е, е, засилим организацията е, ООН и спазването на международните на международното законодателство ООН трябва да се откаже от всякаква военна интервенция. Трябва да има колкото може по-малко малко такива интервенции, особено без съгласието на съвета за сигурност. Това са няколкото изменения, които не бяха включени в компромисите и за които ще гласуваме утре. Благодаря, госпожа Лохпиле. Господин Карвер поиска думата. Благодаря, господин Председател, да, аз имах коментари за дебата а, на пленарна сесия, но няма как да приема, няма да се а, очудите, но отново тук става въпрос за повече правомощия за Европейския съюз, по-малко за държавите членки. Не виждам, а, а, освен Франция и Обединеното кралство, а, при положение, че имаме и а, ротационното място, при положение, че в него могат да участват и другите а, а, държави членки, които са членки на Европейския съюз. Така че с нетърпение чакам а, а, дебата на пленарна сесия. Не виждам други желаящи да се изкажат, казва председателя, за това ще споделя от Арно Данжон коментарите на НП, координатора, който нямаше как да е днес тук сред нас. Цени високо сътрудничеството с господин Верайнен. Доволен е, че в крайна сметка текстът е прият в голяма степен от колегите, които са участвали в това усилие. Особено доволен е той, че докладът в момента е по-концентриран върху въпросите и предизвикателствата от европейска гледна точка, европейската външна политика, а не, както е било в началото, по-скоро концентриран върху политиката на ОНЕ, но все пак той разбира, че това е дългосрочно усилие на нашия докладчик в посока на установяването на съвет за развитие и а, вижда, че формулировката, която е намерена като компромис, е приемлива за всички. Също, структурата е балансирана на доклада сега, а, както по отношение на съображенията, така и техническата част, изобщо понятийната система, много по-прецизна, по отношение на европейските външни работи, Лисабонския договор и така нататък. От тази гледна точка, нашия докладчик Сянка е доволен, може да сподели, т.е. да приема повечето от 24-те компромисни предложения за изменения. За едно става въпрос, в което има известни възражения. Става въпрос за генералния секретар и неговата роля, но разбира се, има пълно приемане на идеята за равенство между половете. До сега не е имало дама председател на Обединените нации, но това все пак е въпрос, който ООН трябва да реши. Това са а, коментарите на господин Данжон. Сега бих могъл на докладчика да дам отново думата, за да направи обобщение за проведения дебат. А, господин председател, колеги, благодаря ви за коментарите. Съвсем накратко ще се изкажа сега. Отбелязах всичките е, желания, които все още имате, що се отнася до текста. Що се отнася до конкретните изменения, разбирам, че повечето групи сега вече приемат компромисните изменения. Само от НП има резерва по отношение на компромис 2, така че ще видим утре как ще излезне, какъв ще излезне резултата, но ще разгледам списъка за гласуване и моите е, препоръки ще изготвя. Интересно беше това усилие. В началото бяха разнопосочени становищата ни, но все повече и повече се приближихме и резултатът е много положителен според мен. Добра основа е всичко това за изграждането на позицията ни в бъдеще. Има много идеи, които няма как да се включат в такъв тип доклад. Ако видите минус от моя страна при някое изменение, това не означава, че аз съм против или че е лоша идеята, просто от гледна точка на структура и организация на този етап не е подходящо. Но а, ще решим а, заедно какъв ще е окончателният резултат, така че нека се подготвим за гласуването утре и се надявам, че ще постигнем доклад, който е логичен и структурно също така представлява една добра цялост, въплащава принципите, които сме имали предвид. Аз съм се опитал да ги следвам и в нашите дискусии за измененията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите. Благодаря, господин Гарайнен. Благодаря и на нашите докладчици Сянка от всичките политически групи. Председател ги проява поименно. Приключвам тази точка от дневния ред с Припомнянето, че утре в 9.45 се очаква гласуването. Утре след дебата за отношенията Европейски съюз с Китай. Господин Кристиан Лефлер ще се присъедини към нас след няколко минути, така че можем да направим едно, една кратка почивка, за да и да продължим в 4 часа.

Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so we can uh, continue with our agenda. И така, колеги, 4 часа е, така че ще продължим с нашия дневен ред. Точка 5. Господин Кристиан Лефлер е сред нас. Той е заместник генерален секретар в Европейския служба за външна дейност. Отговаря за економически, глобални въпроси по-рано е бил управляващ директор, а сега е за първи път сред нас в новата си роля. Нека първо да кажа, че взаимоотношенията между Европейския съюз и ЕС са, се радват на една невиждана до сега възможност Куба е единствената южноамериканска държава, която няма партньорство обичайното с Европейския съюз, Съединените щати и Куба на 1 юли 2015 възобновиха формално дипломатическите си взаимоотношения. Всичко това го следихме внимателно, защото това е едно историческо сближаване между двете държави и то се разгръща от мината година. Но за първата пълната нормализация на взаимоотношенията ще трябва да изчакаме, тъй като все още въжи ембаргото на Съединените щати спрямо Куба. През юни 2008 още Европейския съюз решава да провежда обхватен диалог с Куба. От тогава 6 заседания са проведени. Европейския съюз поддържа дипломатични отношения с Куба от 27 години насам. А що се отнася до Европейския парламент, при нас винаги е имало възможност за диалог. Нашите депутати са в контакт с своите а, кубински партньори от 85 година, близо 30 години и също и в, с, с своите колеги от Парлатино, Европе, парламента на Латинска Америка. През декември 2006 е, е прията резолюция на Европейския парламент, където се говори за поларистична демокрация и способството за нея в Куба, както и за повече човешки права и свободи. Днес имаме възможност да чуем как е, службата за външна дейност оценява напредъка, каква ще бъде ролята на новия диалог и също така, е, тъй като господин Лефлер е посетил Куба преди около месец, ще се радваме той да чуе последните си впечатления, как е, намира е, държавата тази нова среда, в която се озовава. Може би коментар също и по посещението на папата в Куба, скорошното, както и социално-економическата финансова ситуация в държавата, с оглед на това, че от години беше в изолация. Това е от мен като а, въведение и сега бих искал да помоля господин Лефер да вземе думата. Да, благодаря ви. Действително, е, чрез вашето почти енциклопедично е, въвеждане в отношенията е, ни с клуба ми възлагате тежка задача. Естествено, аз отговарям не само за клуба, но отговаряйки за отношенията с Америка, съм е, преговарял естествено и е, по споразумение с е, Куба и по много други въпроси. През юли, малко преди лятната вакансия, в пленарен състав Европейския парламент обсъди въпросите, свързани с отношенията с Латинска Америка в присъствието на комисаря Хан. Струва ми се, че е, ключовото понятие по отношение на е, ситуацията е, в страната, както и нашите отношения с Куба, е промяната и също времено последователността в тези промени. Да, има промяна в нашите отношения, има промяна и в клуба, както и, така да се каже, в контекста на всичко около и свързано с клуба, най-вече отношенията с САЩ. И също времено последователността имам предвид най-вече така силното, ясно изразеното желание е, на е, Куба да е, променя структурата, най-вече в економическата сфера. И това, естествено, е тясно свързано и с желанието и на хората, които живеят в Куба, както и на техните партньори в света. Куба и САЩ. Естествено, това е, е така да се каже, е, основният момент е, във връзка с Куба. След дълги години, десетилетия изолация, и то така, много силно изразена изолация, и която едва през последните години започна да поотслабва, Куба започна е, заедно с САЩ е, да е, се появява като е, участник е, в глобални срещи, най-вече във връзка с развитието на е, Латинска Америка. И в крайна сметка можем да кажем, че една от кулминационните точки в отварянето на страната бе посещението на папата е, през септември. Това бе едно от най-съществените събития в страната през последните 20 години. Е, изключително важно, както за е, Ватикана и папата, така и за Куба най-вече. Освен това започва процес на нормализация най-вече на, на дипломатическо равнище, включително и е, с ОНЕ, На економическо равнище нещата все още е, са далеч от е, процеса на нормализация, но е, около 20% е, като че ли е, е обмена е, и нарастването на търговския обмен през е, последните месеци. Е, това вече води до така видима промяна по отношение на очакванията за политически и економически промени. Това е предизвикателство и също време ние подкрепяме тази динамика в развитието е, и желаем да задълбочим е, взаимоотношенията с Куба. Както знаете, е, от години вече правим стъпки в тази посока. През 2008 година отново възобновихме, да се каже, економическия диалог и политическия диалог. и Европейската комисия предложи на съвета да се направи преглед на а, рамката за взаимоотношенията на Европейския съюз с е, е, Куба в рамките на политическия и економическия диалог. Това бе една твърде е, гъвкава рамка, твърде хлабави бяха връзките. Започнахме да променяме нещата в рамките на преговорите за споразумение с Куба. И общата позиция на Европейския съюз през последните 20 години е, бе, е, се характеризираше по-скоро е, с една едностранчивост. Ние в Европейския съюз е, изразявахме определени становища едностранчиво, тъй като е, се ръководихме от принципите на Амстердамския договор е, по отношение на общата стратегия като че ли много от нещата бяха вече загърбени и всъщност е, общата позиция е, по отношение на Куба е, бе, така да се каже, едно от малкото изключение в това отношение. И така бе предложено едно рамково споразумение с Куба, тъй като съществуваше убеждението, че това е, е най-добрият начин за насърчаване на напредъка в Куба и е, по този начин Европейския съюз можеше да изрази своя ангажимент, е, своето желание да насърчи този процес. Е, нямаше никакви съмнения и сега няма никакви съмнения, че има много спорни въпроси и въпроси, по които имаме различно мнение. Е, но съществуваше и желанието за намиране на допирни точки, на общи позиции, желание да насърчим демократичните процеси в Куба и по тази причина започнахме преговорите. И през септември вече проведохме петия кръг от преговорите в Хавана. Следващият кръг ще бъде в края на ноември или началото на декември, тук в Брюксел. Сигурно ви се струва, че това е едно, един много продължителен период. Всъщност не е чак толкова дълъг периода. Участвах в договарянето на рамковото споразумение с Канада, Европейски съюз Канада. Е, много трудни бяха преговорите и Канада беше труден партньор. Имаше много-много различия. Е, три години продължиха преговорите, повече от 30 30 е, кръга и срещи на преговори проведохме, а сега всъщност са изминали около две години, откакто започнахме с преговорите с Куба, така че периодът не е толкова дълъг. Политическия диалог включва естествено въпроси на двустранните взаимоотношения, на многостранните взаимоотношения, управлението, правата на човека. граждански права, економически, социални права, естествено и много предизвикателства. Наркотрафик, миграция, дневен ред за развитие и така нататък. Дискриминационни форми, форми на дискриминация както и борба срещу разпространението на средствата за масово унищожение на, и така нататък. Много широк спектър. Има и две други глави. Едната е сътрудничество в рамките на политическия диалог – Става дума, да кажем, за реформата в селското стопанство, развитие на селските райони и така нататък. Ние желаем, наред с всички тези по-специфични е, отделни сфери, да водим и един политически диалог, е, за да е, имаме по-ясна картина за това къде се намираме и какво става изобщо. И третата глава, това е третия стълб, това са економическите взаимоотношения. Не става дума за преференциално споразумение. Не става дума за споразумение, е, което да предвижда някакви е, търговски преференции, економически преференции. Естествено, има е, споразумение за свободна търговия, но тук търговските аспекти са свързани най-вече с общото им тълкуване на международните стандарти и правила, за да може да се сътрудничи по отношение на някои технически норми, на стандарти, и затова трябва да се работи във връзка с укрепването на законодателството във връзка с инвестициите. Така че политическият диалог, политическото сътрудничество и преговорите по тази тема напредват добре. Вече намерихме някакво споразумение е, или по-скоро така се договорихме за езика, който ще се използва в рамките на рамковото е, споразумение. Естествено, че е, всичко от гледна точка на е, политическият език и е, по същество това, което сме включили в тази глава, ще бъде е, прегледано много сериозно от е, е, съответните специалисти, преди да представим текста на е, Европейския парламент. Най-важно в момента, естествено, е да е, се опитаме да изясним Как стоят нещата по отношение на рамката? Рамката, да кажем, за управление и права на човека. Трябва да сме абсолютно убедени, че разбираме едно и също под тези понятия и целим едно и също. Да, Започнахме вече е, тези проучвания е, в това отношение, дори извън рамките на преговорите. Ставрос Лабринидис, нашият е, пълномощник по правата на човека, се срещна с министра на външните работи, за да изясни редица въпроси, свързани именно с правата на човека. Той е, ме съпроводи за е, няколко дни до Куба. Независимо от това, че установяваме една обща основа, една обща е, база за по-нататъчни действия, все още има много е, недоговорени аспекти в това отношение, но е, се надяваме че е, в края на ноември или началото на декември, когато се съберем за следващия кръг на преговорите, тук в Брюксел, е, ще можем евентуално декември или най-късно е, така, в началото на следващата година да разполагаме вече с един пълен текст на главите, по които са проведени преговорите. Ако политическата воля е на лице, в крайна сметка техническите проблеми могат да бъдат преодолени. А политическа воля е на лице и от двете страни, очевидно. Ние смятаме, че по този начин ще определим жалоните за по-нататъчно взаимоотношение между Европейския съюз и Куба и ще можем е, да е, насърчаваме промените, които е, се осъществяват в Куба. Естествено, това са промени до голяма степен инициирани и насърчени от големият съсед САЩ но президентът Обама осъзна, че търговското ембарго наложено на Куба вече е изживяло времето си и трябва да бъде отменено за да даде възможност за един демократичен процес в страната и за възстановяване на страната. Така че е, един от елементите е, който е част от целите ни, е всъщност е, да е, насърчаваме економическото развитие и по-бързо преодоляване на неблагоприятните последствия след дългото търговско ембарго. Екстериториалният обхват трябва да е пред очите ни, защото е, това естествено е свързано и с ролята на Куба в е, региона, близостта с САЩ. Е, Латинска Америка е глобален играч. Това е партньор по отношение на развитието. В Карибския регион има твърде много страни, които са в тясно сътрудничество с САЩ. Става дума най-вече за економическо сътрудничество, но също и за сътрудничество в областта на медицината, на здравеопазването, медицинската помощ не бива да забравяме, е изключително важна, включително и по отношение на такива заболявания, тежки заболявания, като ебола и други. имаме обновена програма за сътрудничество с Куба за следващите години до 2020. E сумата, която сме предвидили, не е значителна и това е изключително важно, естествено, за да можем е, да е, дадем възможност на Куба да се ангажира и в партньорства е, с държавите от Европейския съюз и Европейския съюз като цяло, но и с много други страни в света. Приоритетните сфери е, в рамките на диалога са свързани с специфични програми, с поделяне на експертен опит, е, на е, добри практики, модернизация. Е, всичко това в контекста на реформите в Куба. Естествено, че все още има много значителни е, проблеми и трудности в страната най-вече по отношение на основните права и свободи, правото на събиране, на свободно изразяване. Това са съществени тревожни елементи. В продължение на няколко години ние вече насърчаваме представителите е, на клуба, както и е, на останалите членове на ОНЕ, да е, предприемат необходимите стъпки, за да се ускори процеса на ратификация на включването на Куба към хартата за основните права и свободи. Но при всички положения, както знаете, изобщо ратификационните процеси се протачват дълго, включително и в рамките на Европейския съюз. Но има все още е, моменти, които е, създават, дават основания за тревога. Е, същевременно и елементи и моменти, които дават основания за оптимизъм. Най-вече се надяваме, че с присъединяването към пакта за граждански свободи и права на човека ще се подобри ситуацията на острова. Така че е, мирно и е, убедително държавата ще върви по пътя на демокрацията и на економическото развитие, а пък ние от своя страна в рамките на политическия и економическия диалог ще се опитваме да насърчаваме тези процеси и да насърчаваме естествено и развитието на гражданското общество на острова. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лефлер за изчерпателната информация за отношенията с Куба. А към момента трима колеги искат думата. Първо ще дам думата на Михаил Галер. Благодаря, господин Лефлер, за а, вашия доклад относно състоянието на нещата и относно това докъде са стигнали преговорите. Като цяло съм положително настроен към това да водим диалог с Куба с цел да сключим споразумение. Казахте, че има две думи change and continuity, т.е. промяна и последователност. Много съм доволен че Съединените щати подновиха дипломатическите си отношения с Куба и се надявам и оставащите санкции да бъдат отменени. Според мен те трябваше да бъдат премахнати още преди 25 години, когато Съединените щати и техните съделитни държави престанаха да представляват опасност за Съединените щати. От тогава минаха 25 години. И тогава дебатите, които водим днес, щяха да бъдат излишни или поне нямаше да се водят по този начин, по който се водят днес. Относно високата степен на последователност е, що се отнася до структурата и политиката, според мен тук от основно значение е въпроса за властта. Въпроса дали партията ще се откаже от своя монопол, дали власт имащите в момента ще освободят е, пътя към демократичното обновление или пък Куба ще остане единствената държава в Латинска Америка, в която не се провеждат плуралистични избори, в която на власт е само една партия. В рамките на преговорите, които водим ние, не бива да забравяме, каква, каква е била нашата позиция през 96-та година. Прочетох нашата позиция от тогава и не намерих нито една дума, която да е политически неприлична, така да се каже, към, към наши дни. Ние бихме могли да по поискаме от Куба това, което поискахме от други държави. Продължавам да смятам тази позиция за правилна. И за това имам следния въпрос. Смятате ли, че диалога и сътрудничеството трябва да излизат и извън рамките на държавния апарат? И бихме ли могли да поискаме от кубинското правителство да приемат график за демократичните промени в държавата, нещо като кръгла маса, каквато имахме Полша а, или подобен дневен ред, какъвто имаме с другите латиноамерикански държави, които трябва да осъществят прехода от военни режими към демокрации. но 25 години след демократичните промени в страните от източния блок не било да, да отстъпваме по отношение на Куба. Не мислите ли е, и нямате ли впечатление, че комунистическия режим иска да приватизира тази тема? Какво е нашето мнение относно един режим, при който висши функционери купуват хотели, се добиват с лицензи. Не мислите ли, че по този начин подготвяме една бъдеща приватизация от номенклатурата? Това ли е перспективата, която стои пред нас? приватизация чрез номенклатура и след това обединение на силните от Майами с новата а, номенклатура. А, не трябва ли да имаме някакъв дневен ред и с хората, с самите комбинците, ако бе самите комбинци, аз не искам реконкиста а, е, е, капиталистите от Майами или пък е, номенклатурна приватизация. Искаме се да дадем на хората от Куба възможност да кажат какво, какво те искат. И в това споразумение не бива а, да допускаме власти имащите от настоящия режим да, да имат така наречената pole position, водеща позиция а, а, в предстоящите промени в Куба. Не бива да забравяме това, ако искаме да поставим отношенията ни на нова основа. А, Юрген Фронт, следващия оратор. Аз съм четвъртия. Добре. Поне от 98 година насам следя. Искате ли да говоря на английски? Пита е Много тихо ли Немски е добре, разбирам немски, просто не ви чувам достатъчно добре. Може и да говорите по-силно. От 1998 година насам интензивно се занимавам с Куба, защото тогава, при посещението на тогавашния папа, бях на острова. И в такива изключителни ситуации ние можем да видим държавата в друга светлина, не тази, която сме свикнали да виждаме, които станаха нормални след посещението на папата. А, аз не се съмнявам а, и се питам дали последното посещение на папата не е показал Куба също в една специфична а, светлина, след което обаче една два седмици по-късно нещата се връщат и тръгват по-старому. Това е първото, което исках да кажа. Второ, вие казахте, че новото рамково споразумение предстои да бъде подписано между Европейския съюз и Куба. То а, се изготвя от година и половина. Интересуваме дали а, Европейския съюз дали а, Европейския съюз не е... Куба. Also mit anderen Worten, haben Sie, äh, haben die... Не е малко... О, мерки без оръжие в новия си подход към клуба. Знаете ли, знаете ли, че се водят тези преговори между Съединените щати и Куба, които доведоха до сближаване и какво означава това за нас? Съществува ли а, е, опасността американците отново да ни изпреварят а, и ние да не сме третия, който се смее, да сме третия, който плаче а, е, в това споразуме? И трето, вие говорихте и за търговското ембарго, а, е, което Съединените щати би трябвало да вдигнат. С оглед Оценката на предстоящата година на, избора, е, на избори в Съединените щати с оглед на поляризацията, която наблюдаваме в Съединените е, щати, няма да се стигне до промяна на политиката към Куба? Благодаря ви. И аз благодаря. Сега давам думата на госпожа Десърнес. Е, мерси, мерси Благодаря, благодаря много, господин председател. Смятам, че всички можем да поздравим да се поздравим за тази история, която пресъздадохме за историята на взаимоотношенията с Куба. Разбира се, сега ще имат много важна роля, но важна роля има и папата. и моят въпрос е как разполагате вие ролята на Европейския съюз. От друга страна, друг въпрос, който стои пред нас като европейци е как да можем да подпомогнем Куба в това двойно, този двоен елемент на промяната. Казвам двойна промяна, двоен преход, защото смятам, че наистина трябва да се върви към двете цели по едновременно а, така че от економическа, социална и друга гледна точка, така че моят въпрос е, мисля, че това е възможно, а, да се отчетат тези двете а, страни и а, също така какво е различното в европейския а, подход. Благодаря. Сега думата има госпожа. А, Сакурафа. Много важна беше информацията, която вие а, ни представихте и всичко това е изключително важно, именно когато а, сега а, все още се разсъждава по начина по който се а, разсъждаваше по време на м, студената война. А, и едно сближаване с социалистическа държава е, е много е, важен процес. Трябва да бъдат равнопоставени взаимоотношенията между двете страни и една малка държава, която повече от 50 години а, е, живее под натиска на наистина а, изключително силно ембарго, трябва да бъде третирана по един достоен начин. Трябва обаче да бъде отворен подхода към всички страни. От наша гледна точка бих казала, че подходът може да бъде прият с каквито и да било условия за Куба. И смятам, че една съвместна позиция на Европейския съюз особено а, с, съществуващи взаимоотношения от 96-та, е много важно а, като явление и за Куба, и за нас самите. Това, за което се надяваме, е, че а, общия ни подход ще а, доведе до реални резултати и от двете страни на Атлантика и съм много положително настроена спрямо това, че дискусиите до момента са много градивни и се надявам по същия начин а, да се задълбочат още повече взаимоотношението между Куба и Европейския съюз. И също така бих искала да кажа, че искрено подкрепям по-нататъчното развитие на взаимоотношенията с Куба, макар и да бъдат трудни а, условията, въпреки тези трудности през последните години, Куба запази достоинството си и смятам, че е, последващите дискусии, предстоящи в ООН по повод на ембаргото, е, ще завършат с положителен резултат и за всички свързани с това страни. Благодаря. Благодаря е, на госпожа Сакорафа. Давам думата на нашия приятел Милан. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин Лефлер. Благодаря а, ви за представенето и а, също така поздравление за повишението ви в рамките на Европейската служба за външна дейност. Искам да направя няколко коментара и да задам един въпрос. Въпросът ми е в този а, процес, който ще а, отнема около година и половина с петия кръг през септември. Виждате ли някаква промяна в парадигмата, някаква трансформация в ситуацията в Куба, що се отнася до нормализирането на дипломатическите отношения с Съединените щати? Видяли ли сте някакво конкретно въздействие като резултат от тази промяна? Предполагам, че има такова, но ми се иска да чуя конкретния ви отговор, особено що се отнася до а, споразумение евентуално с Европейския съюз, дали кубинската страна има някакво желание за някаква голяма стъпка а, за задълбочаване евентуално на взаимоотношенията с Европейския съюз като последица от а, това а, драматично подобряване, което видяхме в Съединените щати. А, Предполагам, че би могло това да е положително и а, сега, вече след като имат а, добри взаимоотношения, нормализирани взаимоотношения с Съединените щати, може би биха се концентрирали повече върху европейските си партньори за повече подкрепа. Това е първият ми въпрос. На второ място, казахте, че не става въпрос за търговско споразумение с преференциално търговско споразумение, че няма да има голяма промяна за достъп до пазара. Става по-скоро, доколкото разбирам, ако разбирам правилно, за конкретизиране на инспекциите и системата от медицинска гледна точка. Има ли някакви по-конкретни економически параметри на това, за което вие говорите по-нататък в бъдещето? Също така смятам, че Европейския съюз винаги трябва да се концентрира и да подкрепя прехода в Куба преди и след влизането в сила на каквито и да било споразумение. това, по което преговаряме, трябва наистина да способства за по-доброто участие, подкрепа от страна на Европейския съюз. Вие говорихте за промяна и последователност. А, аз смятам, че естеството на режима е такова от политическа гледна точка. А, той не иска да бъде променен по, по определение, по естество. Ето защо а, ми се струва изключително важно нашата концентрация да бъде и върху човешките права, да въведем а, евентуално процес на промяна и за човешките права. Това е важен момент за Европейския парламент а, и ние в парламента наистина настояваме да има именно такъв акцент. Знаем колко дисиденти, колко активисти от Куба са признати за такива и са получили а, награди, да не споменяваме и наградата Сахаров преди няколко години. А, всичко това трябва да бъде а, наистина в а, полето на нашата концентрация в нашите основни цели а, човешките права. Основните човешки права, ако имате възможност да включите това като а, основен момент, ще се радвам, разбира се. Аз съм скептичен спрямо промяната в режима. Не смятам, че това е вероятно. Както и за Китай по същия начин разсъждавам. Но все пак са вероятни някакъв, някакъв род други промени. Ембаргото от страна на САЩ. Какво е вашето мнение за основанието за ембаргото? А, аз самия не смятам, че това е много вероятно, особено ако се про... Тоест, когато а, се промени и президентът в Съединените щати. То всъщност не е толкова и президента има значение там, по-скоро трябва одобрение от Конгреса, но бих искал да чуя каква е вашата, вашето мнение, каква е, какво предстои в това отношение според вас. Благодаря. Сега давам думата на господин Пощинаро. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия гост за неговия принос, който е изключително обстоен и много важен за по-доброто разбиране на сложността на нашите взаимоотношения с Куба. Ще започна с това, че трябва да гледаме на а, Куба поне през три измерения. На първо място САЩ, Куба. Вярно е, че макар а, исторически да сме по-добре позиционирани спрямо взаимоотношенията с а, Куба, а, винаги сме били изненадани от а, скоростта на двустранната двустранните им взаимоотношения Куба и САЩ и, например, миналата седмица посещението на търговския секретар в Хавана и също така как Конгреса беше определен за отговорен за това, че не е дигнато ембаргото. И има ли реална, реален ангажимент от, американската, от страна на американската дипломация да се заздравят отношенията с Куба? На второ място да не забравяме, че Обама направи това, което направи в момент на много сериозна опозиция от страна на републиканците и много сериозно лоби от страна на Куба И е, това не е лесна игра и все пак беше постигнато. На второ място е, трябва да имаме предвид, че Европа има исторически взаимоотношения с Куба, конкретни ангажименти към Куба и някои държави членки със своята е, своят наследство от взаимоотношения с е, Куба винаги сигнализира своята готовност за заздравяване на взаимоотношенията с Куба. Това е и причината, поради която Европа не би трябвало да бъде изненадана, да бъде по-ефективна, по-прагматична в тези взаимоотношения и също така Европа да бъде надясно, че във времена на промяна в, Европе, в Латинска Америка, Куба е един от начините, по които ние можем да въздействаме на случващото се в Латинска Америка. Ето защо, според мен, трябва да гледаме на Куба не само на основата на нашите чувства и емоции, но също така и с известна степен на прагматизъм и предвижвайки се в това ниво на ефективност, положително а, и в посока на действие не само за Куба, но и Латинска Америка. И на трето място, нека да забравяме, че Куба не е само между Съединените щати и Европа. Китай много засилено присъства днес в Латинска Америка. И съм а, силно убеден, че скоро Китай ще присъства много засилено и в Куба, както и Русия. Ако ние твърде дълго мислим, може да се затвори прозорецът на възможност за взаимодействие с Куба и а, няма да успеем да направим това, което би трябвало обичайно да се прави с Куба и което е важно за някои държави членки. И накрая съм убеден, че в хода на а, преговорите ние можем да въздействаме на промените в Куба и с много висока е, степен на е, ревност е, искам да кажа, че е, САЩ успяха да освободят затворници. Защо ние в Европа не успяхме да го направим това? Или не бяха ефективни нашите усилия? Какво стана? И накрая да кажем, че има някои а, притеснителни промени в Латинска Америка, които с а, взаимодействието с Куба могат да бъдат добре повлияни. А економиката в Бразилия, Куба, дали ни харесва това или не, и вие това го споменахте, и аз исках също да спомена, спомена, че те бяха много ефективни в справенето с ебола, броя доктори, експерти и причината да ги изпратят в Африка, която е много по-различна от нашата перспектива, под, потвърждава, че те имат своите собствени лостове за въздействие в региона и да допринесат за по-добра глобална ситуация, доколкото а, и Куба и Европейския съюз могат да се сътрудничат и намерят заедно пътя напред. Благодаря много, господин Бощинаро, и накрая последната ни ораторка. Бригада, Sr. президент. Крита queria também agradecer Лев. Госпожа Зобер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, и на вас, господин Насад. Е, виждали сме се и е, в друг контекст и най-вече е, по време на е, асамблеята Евролат. Намираме се в е, исторически момент. Е, от развитието на Куба и на нашите отношения с тази страна. Е, има като че ли и желание така да се използва една стратегия на задържано не, на сплашване. И в момента преживяваме именно промяна в това отношение. Промяна и в позицията на САЩ, както и в позицията на Европейските държави и Европейския съюз. Вече е, се водят преговори на равноправна основа. Но за да може един диалог да бъде равноправен и е, да не показва различно отношение и различна перспектива е, на страните, които участват в него, се изисква много повече. Аз много се надявам, че общата позиция на Европейския съюз по спрямо Куба ще е, бъде последователна и трайна. Става дума за политически инструмент, който има символично значение. Но все пак не става дума именно за развитие на дипломатическите отношения. Така че какво е мнението ви? Можем ли, виждате ли възможности за отклонение от тази обща позиция, от общото становище? Възможно ли е съветът или комисията да се отклонят от това общо становище? И на второ място е ембаргото. Добре, можем да кажем, че ембаргото е фактически отменено, но все още всъщност е валидно, така да се каже. Каква е ролята на САЩ в това отношение? Каква е ролята на държавите от ЕС? ние вече от две години казваме, че отмяната на ембаргото е всъщност крайната цел и намерението ни, но все още не, не е осъществена тази отмяна. И така, благодаря на всички вас, госпожи и господа. Колеги, а сега давам думата отново на господин Леплер за отговор на въпросите. Благодаря. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Ще се опитам отново, следвайки модела на кластерите, да отговоря на вашите въпроси, ролята на общата позиция на ЕС, на ролята на преговорите, ролята на така, САЩ и отношението ни към целият този регион и пейзажа, ако щете, или контекста, в който се развиват отношенията ни с Куба и промените в Куба. Става дума за общ текст, в който е формулирана общата позиция. Затова всъщност официално не можем да говорим за истинска позиция, но там са набелязани основните елементи и ако щете дори и намеренията във връзка с е, установяването на е, сътрудничество и партньори. Е, по-скоро липса на позиция, както се казва, е формулирана в този текст. Но когато съветът ни натваря с мандат за преговори, Става дума за дългосрочни цели, за насърчаване на демократичните промени, на економическите промени. Става дума за общо намерение, което може би не е обща позиция, но е позиция на Европейския съюз. Става дума за начина по който Европейския съюз би трябвало да се отнася към партньорите си и да изисква, какво да изисква от партньорите си. Ние желаем да поддържаме отношения на диалог, на сътрудничество и въпросът е как бихме могли да постигнем тази цел и как желаем да я постигнем. преди време, много време. Американски журналист характеризира европейската външна политика като така меко говорене и също времено постигане на едни последователни крайни цели. Това е нещо много ласкаво. Да, би трябвало Естествено, винаги да следваме един подобен път. Път на разговори, на преговори, на опити да убеждаваме партньорите си. Нямаме всъщност други е, инструменти. Можем естествено да съпровождаме нашите е, партньори, можем да им ги насърчаваме, можем да им помагаме е, финансово, материално, морално и както щете иначе. Но това е всъщност една форма на окоръжаване, на е, насърчаване. И по същия начин, както и с всички останали страни в света, действаме и по отношение на Куба. Има и други държави, в които от много, много дълги години е, определен човек е, е, е, ръководи партията, единствената партия в държавата и е, този човек е начало и на държавата и на партията. Е, така, те, тези е, е, схеми са ни познати. Те не са е, естествено характерни единствено за Куба е, и са в противоречие с нашите общи ценности, но същевременно става дума за едно сътрудничество в процесна динамика. Партньорство. Естествено, че когато става дума за е, такива различия в мащаба и в е, броя на гражданите, на населението, 10 милиона куба, е, тук 500 милиона граждани в Европейския съюз, това се отразява и на всичко това, което се договаря, и на начина по който се преговаря. Но ние водим преговорите на основата на равнопоставеност и по този начин, е, чрез убеждението, е, се опитваме да е, установим правилата за сътрудничество и да насърчим това сътрудничество. Представителите на държавните органи показват желание да действат в рамките на закона. Естествено, ние не можем да приемем нищо друго, освен едно сътрудничество в рамките на закона. Взаимоотношенията САЩ-Куба. Казах няколко думи още в уводните ми думи. Е, добре е, че е, настъпи едно размразяване в тези отношения. Той е добре за Куба, за САЩ, за западната е, хемисфера и за нас. Естествено, това не означава, че отношенията е, са станали много по-лесни е, и по-приятни. Не е, е но също времено става дума за партньори на Европейския съюз, които междувременно вече правят опити за възобновяване на е, и нормализация на отношенията. Инак, нали, знаете колко дълго време имаше окупирани е, части и в Хавана и е, на острова. Така че отношенията трябва да се разглеждат все пак на различните равнища. При нас Съществуват различни равнища на отношения с страните от региона. С Венецуела нещата са свързани най-вече във връзка с петрола. Най-големият инвеститор за Куба е Европейският съюз и затова Европейския съюз е всъщност най-важният економически партньор в рамките на модернизацията на кубинската економика. Необходимо е време, естествено, да, но, но все пак ние от е, доста време насам сме най-големия партньор на е, е, клуба в това отношение. Анализирайки перспективите на нашите взаимоотношения извън рамките на настоящото, на все още действащото ембарго, установяваме, че в историята на 20 век, през първата половина на века, Куба е била силно зависима от големият съсед в Америка, а през следващата половина на века е била силно зависима от един друг голям глобален играч, е, далеч от Америка. И а, е, това се е отразило естествено на развитието в страната. Ние а, а, също времено си даваме сметка, че а, в момента съществува известна доза недоверие и по отношение на единия от големите партньори в миналото и по отношение на другия, докато към нас има доверие. а, отношенията с САЩ все пак е, ще се развиват е, по-добре, защото и, е, така да се каже, лошият спомен е по-далеч в миналото, докато по отношение на Съветския съюз нещата ще стоят малко по-различно. И също и по отношение на Китай. Ние все още, естествено, сме изпълнени с много тревога в това отношение. Как точно ще се развият нещата? Този е, двоен преход, економически и демократически, е, за който говорихте, госпожо, действително е, двата вида преход са тясно свързани помежду си и единият не би могъл да успее без другия. Не вярвам, решили да постигнем, така да се каже, изцяло целите на модернизиране на економиката, без да се постигне демократизация и обратното. Вие можете да модернизирате настоящата система, да я направите много по-перфектна, по-динамична, по-конкретно способна, създаваща работни места, без всъщност да промените основите на политиката в страната. Поне аз съм убеден в това, което казвам, но ние все още нямаме достатъчно опит с конкретната реформа, която се провежда в страната. Да кажем, по отношение на селскостопанските продукти, там все още има кооперативи. А тези кооперативи взимат решенията си на местно равнище. Както по отношение на производството, така и по отношение на реализацията на продукцията. Естествено, че ще е необходимо доста дълго време, докато нещата се променят по отношение на селското стопанство. И още по-дълъг ще бъде процеса в политическо отношение. Промяната на избирателния закон, например, отнема много дълъг период от време и все още не е завършила. Така че заключенията ни За сега са, че става дума за структури и за устройство, което е много по-различно от това, което ние познаваме и което смятаме за правилно и ефективно, но същевременно си струва да извървим дългия път и да разширим публичния дебат за това как точно трябва да изглежда бъдещето на страната. Имам предвид най-вече е, обществения дебат в е, е, Куба. Е, естествено, е, имаме предвид и е, включването на нашите предприятия на смесените предприятия в економическо отношение е един важен елемент в цялостната ви стратегия. Да, не съм спомняла преференциалните споразумения, защото всъщност не това бе а, а, темата на нашия, нашия разговор, но а, при всички положения А, те трябва, ако съществуват, да се прилагат. Инвеститорите при всички положения желаят сигурност. Те желаят, така да се каже, да им се гарантира прогнозируемост, да знаят, че тези закони, които действат в момента, ще продължат да действат и в бъдеще, през следващите периоди. Така че това е прогнозируемостта по отношение на инвестициите, е важният елемент. А също времено е, е необходимо е, така съвсем ясно да се осъзнае от кубинска страна, че Европейският съюз предлага множество възможности, че предлага е, естествено е, възможности е, ние представляваме интересен пазар, но при определени условия, изискванията, стандартите, нормите, които трябва да се спазват. Така че ние всъщност изграждаме в тази връзка и мостове на доверието и на комуникацията с кубинската администрация. Защото в рамките само на един такъв всестранен диалог ще можем да постигнем едно по-бързо развитие на реформата. А, а, желанието ни естествено е, е да е, насърчаваме модернизацията на кубинското общество и кубинската държава в интерес на кубинците. Благодаря господин Лефлер, благодаря ви колеги за участието. Благодаря за това, което разменихме като мнение за отношенията с Куба, включително и за отношенията с Съединените щати, с оглед на това, че преговорите навлязоха в третия си кръг преди известно време. Господин Леслер, много беше полезен вашия поглед върху останалите страни от региона, регионалното сътрудничество насърчени от средствата деление в бюджета до 2020 година с това, което казахте по отношение на правата на човека и свободните избори, които се надяваме да се случат един ден. Скъпи колеги, това беше за днес. Утре ще се срещнем в 9 часа сутринта.